това, че закъсняваме. От тук нататък вие сте вина. Моля, заемете местата си, за да открия заседанието. C'est une réunion exceptionnelle. Днес провеждаме извънредно заседание. Разполагате с дневния ред и ако няма възражение, можем да счетем, че е прият. Нямам съобщения на председателят. Протоколите 25 и 26 януари и 28 февруари могат ли да бъдат одобрени? Имате ли някакви забележки? Не. И в такъв случай преминаваме към гласуване. Първа точка изменение на регламент за определяне на ФРЕ. Припомням ви, че гласуваме изцяло. Става дума за един текст който трябва да се гласува анблок като едно като цялостен документ. Моля. Гласувайте поименно. Но нека първо проверим дали работи избирателната съоръжение. Моля, гласувайте. 25 са гласуващите. Липсва ни един глас. Някой не е гласувал. Всички са гласували. И така. Нека да гласуваме доклада на Ян Олбрихт и Изабел Тома относно регламента и съответните документи. Мисля, че госпожа Тома отсъства. Става дума за техническите спецификации, но по време на пленарното заседание ще трябва да гласуваме на два пъти. Тук можем да гласуваме веднъж, защото това са правилата съгласно новият регламент. Така че, може би, в пленарна зала няма да гласуваме точно по същия начин. Всъщност един и същ документ, но в две части. Първо регламента, а след това ще бъдат изявленията на съвета и парламента. Благодаря ви за тези уточнения, но мисля, че сега гласуваме съгласно правилата. Смят, смятам, че в пленарна зала трябва да се последва същият метод на гласуване. Става дума за един документ, който включва регламента и изявленията. Не можем да имаме различни начини на гласуване или да гласуваме двата документа по-отделно, тъй като това на практика няма да изпрати правилното послание. Трябва да настояваме чрез представителите в председателския съвет в пленарна зала да се гласува едновременно двата документа, както ще го направим тук госпожа Гвардия Завал. Аз просто искам да гласувам по-бързо моля, гласувайте. Е, скритай клюв. Край на гласуването. Приема се с 21 гласа за, 3 против, 2 въздържали се. Благодарим на дамата докладчици. Това беше труден момент. Е работиха много упорито. Сега решение за мобилизиране на маржа, четири изменения – които трябва да гласуваме. Изменение 1 за против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. Трето за против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърто изменение за против. Въздържали се. Отхвърля се. И сега ще гласуваме целият доклад за би трябвало да гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 24 гласа за, един против, трима въздържали се. Номер 6. Гласуваме доклада на госпожа Гардия Сабал за Европейската инвестиционна банка и финансиране на операции извън Европейският съюз. Разполагате с списък на гласуване. Той е дълъг. Компромис А за против, въздържали се, приема се. 14-то изменение за против, въздържали се, отхвърля се. 62 то изменение с устно изменение, което е включено на няколко места. 62. За, против, въздържали се, приема се. 13-то изменение отпада, тъй като текстът е включен в 62-ро. 12-то изменение за против. Въздържали се, нека да провериме, тъй като не е много ясно как са разпределени гласовете. Край на гласуването. Отхвърля се 16 против, 12 за. 67 същия текст, против, въздържали се, приема се. 15 за против, държали се, отхвърля се. 13 за. Против. Не е много ясно. Нека да проверим. Моля гласо. Край на гласуването. Хвърля се с 14 на 11 става дума за 13-то. Сега 14-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Компромис Д. За, против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за четвърто. Против. Нека да проверим. Qui s'abstient Въздържали се. Не, всъщност, извинете, казвам. Председателят. Приключваме с гласуването. Отхвърля се 14 на 13. 71 за против. въздържали се. Трудно мога да прецена. Нека да проверим. 71-во изменение. Край на гласуването. Отхвърля се 15 против 13 за. 17-то изменение за против. Въздържали се. Приема се. 14 за против. Въздържали се приема се 18 за против. Въздържали се приема се 72 се оттегля 73 за против. Въздържали се. Хвърля се 74 за против. Нека да проверим 74-то изменение. Край на гласуването. Приема се 14 за 12 против, 16 за против. Задържани се, отхвърля се. Шесто изменение за против. Въздържани се, приема се. 15 Сепаре, парти. трябва да го гласуваме на части, първа част. Против, въздържали се, приема се втора част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Трето изменение за против, въздържали се. Нека да проверим. Гласувайте трето изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 15. Четвърто изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17 за против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, отхвърля се. 7 за, против. Нека да провериме. Моля, гласувайте седмо изменение. Край на гласуването. Приема се с 15 на 14. 76-то отпада. 16-то изменение за против. Въздържали се. Приема се 6-то за против. Въздържали се. Отвърля се. 20-то две части. Всъщност гласуваме втора и трета, втора част за против. Въздържали се. Отхвърля се трета част за против. Нека да проверим. Гласувайте по трета част на 20 изменение. Край на гласуването. Приема се с 14 на 13, 80-то изменение за против. Въздържали се, приема се. Девето изменение се оттегля. 19 за против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се 17 на 11. 20 изменение за. Против. Въздържали се. Много ви моля да видите ръка по-явно. 20 изменение. Против. Ще трябва да провериме не мога да прецена. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 14 на 13. 18-то изменение за. Против. Въздържали се. И тук малко трудно. Струва ми се, че сме почти на равенство. Моля, гласувайте електронно 18 изменение. Край на гласуването. Приема се с 17 на 12. 79 отпада. 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 81 за, против. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да проверим по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 15 на 13. Десето изменение. 23, 24 и 25. За, против, въздържали се, приемат се. 82 за, против. Нека да проверим. 82. Край на гласуването. Отхвърля се с 16 на 14. 83-то за против. Въздържали се, приема се. 12 за против. Въздържали се, приема се. 13 за против. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 17 на 13 гласа, 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Струва ми се, че е прието. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с 17 гласа за. 23-то. И ако е прието, ще слеем 23-14. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против Струва ми се, че е прието. 86-то. Искате да проверим? Добре. 15-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 15 на 15 86-то за. Против въздържали се, отхвърля се, 89-то за, против, въздържали се, отхвърля се, 18-то за, против, въздържали се, приема се, 16 за, против, ще провериме, 16-то, край на гласуването. Приема се с 18 на 12. 85 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 90 за, против. Въздържали се, отхвърля се. 17 за, против. Въздържали се. проверка по електронен път, но не гласувайте. Край на гласуване. Отхвърля се. 16 на 14. 91 и 93 за против. Въздържали се. Приемат се. 94 отпада или не отпада. всъщност 94-то. Всъщност отпаднало е, поправя се председателят. В такъв случай 92 и 92 отпадва. 24-то за, против. Приема се. 19 за, против въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, ще провериме. Моля, гласувайте. Крайна гласуването. Приема се с 15 на 12. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 отпада или не? 96. Гласуваме го за, против. Въздържали се отпада. Отвърля се. 26 за, против. Въздържали се. Не е ясно. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Приема се с 17 на 13 гласа 21.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 за против въздържали се приема се 97 изменения за против въздържали се отхвърля се компромис Б за против въздържали се приема се 22 изменение а, pardonnez-moi. Не поправя се председателят. Компромис С за против въздържали се, приема. Амандмент номер 22. Изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 24 за, против, въздържали се, отхвърля се. 24. 24. Изменение 24 на АФЕТ. За, против, Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 14 гласа против, 13 гласа за. Компромис А за. Против. Приема се. Изменение 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 132 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 29 Дебе. и изменение 30 на ДБ за, против, въздържали се, приема се. Но нека да направим проверка. Гласуваме изменение 29 и 30. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 гласа против, 13 гласа за. Изменение 32, 31 извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 134 32, 135 и 30 афет за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Измененията се отхвърлят 17 гласа против 17 гласа за. Изменение 35 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение 35-то. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 16 гласа против, 13 гласа за. Изменение 136 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 25 на АФЕТ за, против, приема се. И така стигаме до съобщението от преамбюла. Изменение 37 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Мисля, че беше отхвърлено. Нека да направим проверка. Гласуваме изменение първо. Прекратете гласуването. Приема се с 16 гласа за 14 гласа против. Изменение 38 за. Всъщност не то да отпада, тъй като приехме изменение първо. Изменение първо на Афет. За. Всъщност то също отпада. Изменение второ Деве. За. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка на изменение второ ДБ. Прекратете гласуването. Приема се 16 гласа за, 14 гласа против. Изменение трето. Две части. Първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против против, въздържали се. Нека да направим проверка на втората част на изменение трето. Моля, гласувайте. Скота е Край на гласуването отхвърля се 17 гласа против 13 гласа за. Изменение първо на Инта. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение първо на N виза Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 39 за. Против. Нека да направим проверка на изменение 39. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 15 гласа за, 15 гласа против. Изменени 40 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение второ на Инта за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 41 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменени 42 за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 4 на 9 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 на Афет за, против, въздържали се. Нека да направим проверка. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 13 гласа за. Изменение 3 инта за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 43 са против, въздържали се, приема се. Изменение 3 на АФЕТ за против, въздържали се, приема се. Изменение 45 и 46 за против, въздържали се, отхвърлят се. Изменение номер 5 на 9 за против, въздържали се, Приема се. Изменение 6-9 за. Против. Въздържали се. Нека да направим проверка. Изменение номер 6-9. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 15 гласа за, 13 гласа против. Изменение 4 афет за. Против въздържали се. Нека да направим проверка на 4 афет. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 гласа против, 14 гласа за. Изменение 6 афет за в две части. Първата част беше прията в част от компромис. Гласуваме втората част на изменение 5 Афет за. Против. Нека да направим проверка. Втората част на изменение 5 Афет. Отхвърля се 16 гласа против, 13 гласа за. Изменение 8-9. За, против, приема се. 4 инта за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 50 и изменение 9. За, против, Не всички вдигнаха ръка. Нека да гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се 17 гласа против, 13 гласа за. Изменение 5 на Инта за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 на 9 за, против, място. мисля, че беше отворено, но нека да направим проверка. 10-9. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 17 гласа за, 13 гласа против. Изменение 6 на АФЕТ и изменение 6 на Инта отпадат. Изменение 51 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 2 енви за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 52 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 на 9 за, против, въздържали се, нека да направим проверка. Изменение 11 на 9. Прекратете гласуването. Приема се с 17 гласа за 14 гласа против. Изменение 7 инта отпада. Изменение 7 за против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 53 за. Всъщност то също отпада. защото приехме изменение 7. Изменение 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 на Афет за, против, въздържали се, приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 ТВ за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 8 на Инта за, против, въздържали се, нека да направим проверка. 8 Инта. Прекратете гласуването. Приема се 16 гласа за, 13 гласа против. Изменение 9 Афет за, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 56 за, против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 57 за, против. Въздържали се, приема се. 8 инта за, против. 9 инта, извинете, за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 59 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 58 за, против. Мисля, че беше прието, но нека да направим проверка. Моля, гласувайте електронно. Прекратете гласуването. Отхвърля се 16 гласа против 14 гласа за. Това беше изменение 58. Изменение 10 афет за Изменение 10 за, против. Нека да направим проверка. Не стана ясно. 10 афет. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 18 гласа против 13 гласа за. Изменение 10 инта за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 инта за, против. Нека да направим проверка. 11 инта. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Извинете, приема се 11... Извинете, отхвърля се 11 гласа против 11 гласа за. Изменение 36 За. Против. Отхвърля се. И стигаме до окончателното гласуване по предложението на Европейската комисия с направените изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 28 гласа за, 3 гласа против. Et puis, nous avons... Сега гласуваме за даването на мандат и започването на преговори. По име на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Дава се мандата с 28 гласа за, 2 гласа против, 1 въздържал се. Извинявайте, че толкова често се налагаше да гласуваме електронно, но никак не беше ясно как се разпределят да гласовете. Продължаваме с доклада на госпожа Гърдия Сабал за Гаранционния фонд за външни дейности. Изменение трето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение второ на Инта за. Против. Въздържали се. От... Приема се. Изменение трето за. Против. Приема се. Изменение първо за. Против. Приема се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение трето за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто отпада. Изменение пето също отпада. Съображение второ. Изменение първо за. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение четвърто. Изменение първо за против, приема се. Съображение 5, изменение 2, отпада. Съображение 5, изменение 1 на инта, за, против, приема се. Съображение 5, изменение 2 за, против, приема се. Сега гласуваме предложението на Европейската комисия с направените изменения. По на гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 27 гласа за, 2 гласа против и 1 въздържал се. Сега гласуваме мандата за започване на преговори. По на гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се с 27 гласа за, 2 гласа против, 1 глас въздържал се. Поздравление, госпожо Гвардия Сабала, за доклада. Има и искания за трансфери. Господин Гайер. Ähm, Благодаря. Дълъг бе деня, затова съвсем накратко. Три трансфера, хуманитарна помощ, спешна помощ за облегчаване последици от суша и действията на Боко Харам, които са прогонили хора из цяла Африка. Виждаме последствията в Ямен, конфликта, отново спешна помощ, която се прехвърля 35 милиона до 105 милиона. Бюджетни кредити за плащания. Тъй като трансферът е голям, това означава, че една трета от резерва вече е отишла. Следователно, в края на годината може нещата да се позатегнат, особено ако хуманитарното положение не се подобри. Така или иначе е нужна спешна помощ, затова моля да го приемем. Благодаря, господин докладчик. Имате ли някакви възражения или допълнения? 3, 4, 5 гласуваме блок. Моля, гласувайте. Скотин е клю. Гласуването. Приемат се с 20 за, 2 против. Господин Таран, по другите две позиции. Госпожа Халтала, имате думата вместо господин Таран. Благодаря, председателю. Наистина, господин Таран отсъства тази вечер, затова аз го представлявам. Той предлага един трансфер за подобряване на сигурността на служителите в Европейската сметна палата. Трансферът е от подточка 1201 базови заплати и да се увеличат кредитите по 1406, където са служители с договор 100 000 евро. Господин Таран също предлага още един трансфер в тази категория. Той е свързан с екипа за стратегически комуникации на СВД. Трябва да се направи прехвърляне от 330 е, 000 евро от точка 3004 други административни разходи и делегации и да се увеличи точка 2210, която е документация и а, библиотеки. Той предлага това да бъде 119 000 евро като сума и две, две, едно, три, точка, публична информация и публични мероприятия да бъде увеличена с 140 хиляди, за да укрепнат стратегическите комуникации в СВД. Мерси. Мерси. Благодаря за тези уточнения. Имате ли въпроси? Очевидно не. В такъв случай да гласуваме първо за сметната палата, но всъщност няма нужда да го гласуваме. Ако нямате възражение, значи приемаме решението. И Европейска служба за външна дейност, имате ли възражения? Няма. В такъв случай прехвърленията се одобряват и сега госпожа Холмайер и предложение за Фронтекс. Благодаря, председателю. Съвсем кратко ще бъда. Фронтекс, както знаете, ще назначи много повече хора, хиляда души са планирани да бъдат назначени до 2020, което означава, че офисите няма да са достатъчни. Поради тази причина в съществуващите сгради, които се ползват сега от BNP Paribas Security, се налага да се наемат още етажи, докато се направи тяхната сграда, която трябва да бъде приключена 2024 година. Цената на найема, т.е. разходите за найем, ще се покачат с 2,38 милиона, 6,8 милиона годишен разход. Проблемът тук е следният Всъщност направих едно становище с колегата Хофмайер. Всъщност а, разходите по преместването, тъй като има един двогодишен период, в който ще има две сгради, които ще се финансират. И в това становище ние казваме, че и двете сгради трябва да бъдат финансирани, но максимално кратък срок на такова едно финансиране, защото иначе 7 милиона ще ни струва всичко това в този преходен етап, етап и затова помолихме Frontex да вземе мерки за в бъдеще. Quelle est votre, votre proposition? е крайна сметка Моето предложение е да приемем моето становище, което задължава Frontex максимално бързо да намери нови помещения, ако е съгласен хазайнат или собственикът, да може бързо да преминат на ново място и на намерят кой да заеме сградата на тяхно място и тогава нищо няма да им струва това. Отлично. Имате ли въпроси, възражения, забележки? В такъв случай нека да гласуваме предложението на Моника Холмайер. Със стигане на ръка. Благодаря. Против въздържали се. Нашето становище се приема с голямо мнозинство. И така приключихме с гласуванията. А сега давам думата на Ян Олбрихт относно политиката за сближаване след 2020 година. I, uh, uh Става дума за едно становище, което изготвяме за Комисията по регионални въпроси За кохезионната политика. В това становище за Реджи по технически причини част от елементите се съдържат в самото становище, а част от тях ще бъдат добавени като изменения, което се дължи на естеството на самото становище. Като докладчик се съсредоточих върху бюджетните аспекти на бъдещата кохезионна политика. Има елементи, които са подчертани тук, особено за това, че делът на тази политика трябва да бъде запазен. Имам предвид дела в целия ни бюджет. Задължително е да се намери структурно решение – за да няма отново задръстване от заявки чакащи плащане. Трябва да има по-голяма гъвкавост в бюджета, за да може да се преодоляват новите предизвикателства по време на изпълнението на този програмен период. Затова трябва да се създаде резерв на равнището на Съюза, за да може да се реагира е, за новите предизвикателства може да се използва този резерв. Един от елементите е, че ако това е дългосрочна политика, то тогава трябва да се погледне и колко ще е продължителен следващия период на МФР. Според нас, на следващия етап трябва да се направи баланс между финансови инструменти и безвъзмезна помощ. Трябва да има инструментариум, който трябва да казва на бенефициарите какъв инструмент за какво да се използват. Иначе ще има политическо противоборство между безвъзмезната помощ а, и тези средства. Нужни са показатели, които да бъдат а, отвъд БВП. Това е сериозен проблем и той трябва да бъде ясно дебатиран преди да приключим структурата на, на следващата политика за кохезия. Имаме нови елементи, като например демография, която не трябва да включва само БВП. Мерси, Благодаря, господин Плачик. Благодаря за становището. Сега, кой иска да вземе думата? Госпожа Гресли. Благодаря. Искам да посоча, че трябва да бъдат опростени нещата. От един финансов период в следващия не трябва да настъпват постоянни промени. Управителните органи по места ще извлекат голяма полза от това. За сега не се случва това, тъй като на всеки 7 години всичко се променя. Имам предвид правилата. И е, всички е, са в пълна неяснота pense que c'est un, un point de vue qu'on... Да, мисля, че можем да споделим вашето мнение, защото в момента, в който председателя на комисията пое длъжността, предложи ЕФСИ, фонд за стратегически изследвания, за да насърчи инвестициите, които липсваха. Но същевременно видяхме, че много е трудно да започнат да бъдат прилагани новите програми. Така че ако програмите бяха по-стабилни и имаше приемственост, много по-бързо може да, бъдат, да започне финансирането. Има ли други желаящи да вземат думата? Не. Срок за внасене на изменения 31 март 15 часа. На 25 април ще гласуваме тук в нашата комисия, а на 18 май ще се гласува в водещата комисия. Отново давам думата на Ян Олбрихт. Отново структурните и инвестиционни фондове. Те също и увеличаването на поетите, на кредитите за поети ангажименти, за плащане. Благодаря. Ако ми позволите, председателю, става дума за видимостта и изпълнението на ЕФСИ всъщност европейските структурни инвестиционни фондове. Отново подготвяме становище за Реджи. Става дума за комуникация и видимост. Не мисля, че що се отнася до видимостта, кохезионния фонд е достатъчно видим. Ако погледнем популистите, ще видим, че те се възползват от това, че хората не знаят какви са инвестициите на Съюза. Затова предлагам бюджетната комисия да подчертае, че е нужна видимост чисто бюджетно. Не само пари за техническа помощ трябва да се заделят, а трябва да се заделят пари за комуникации, за да има видимост, да се знае. В противен случай и резултатите няма да са видими. Ние можем да обсъждаме бюджетирането на базата на резултатите, но тези резултати никой няма да ги види. Така че, чисто бюджетно погледнато, трябва да се замислим за специалните елементи на техническата помощ, свързани с комуникацията. Понякога това е така, в други случаи обаче не е така. И за това се оплакваме, че европейците не знаят какви са европейските инвестиции, но всъщност ние нищо не правим, за да знаят. Благодаря. Благодаря. Това въжи и за много други отрасли, включително и за всички фондове за сближаване. Господин Колбна. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика за казаното. Наистина, трябва не само да вършим добро, но и да обявяваме какво сме свършили. Преди обаче да го обявим, трябва да има яснота за това какво всъщност сме постигнали. Смятам, че точно там е проблема последните няколко години. Имахме днес дебат Имаме най-различни програми, които текат, структурирани по различен начин, с различни цели, но всички се опитват да постигнат едно и също, да помогнат на МСП и така нататък. Това не е много прозрачно. Една стъпка към повече прозрачност може да се направи, ако се спрат паралелните фондове за една и съща цел. Трябва да има една програма за една цел. Благодаря. Мерси, мадам Малетич. Благодаря, искам да подчертая, че тази тема комуникация и видимост винаги е на последно място и в парламента, и в Европейската комисия. На никой не му остава време за тази тема, но темата е изключително важна, защото ако погледнем ЕФСИ и дали хората знаят за ЕФСИ и как заместник председателя Катайнен обиколи цяла Европа, за да може да представи ЕФСИ и от друга страна ЕСИФ тук – европейските структурни инвестиционни фондове, които са толкова важни, имат толкова важни проекти, и да направим сравнение, представихме ли резултатите от тази политика, то тогава виждаме, че нещата са несравними. Имаме нужда от това комисията да прави много повече. Знам, че имат ново звено сега по този въпрос, но това звено няма щатни бройки. И нужно има подкрепа от нас. Трябва да се изгради капацитет в комисията и на ниво парламент, трябва да отделим повече време за това политиката да стане по-видима. Благодаря. Merci, cher collègue. Съвсем накратко, председателю. Права е колегата. Не искаме пропаганда. Искаме информация. Информацията трябва да бъде разделена на първо това, което искаме да направим, т.е. плановете ни, след това информация за това, което правим, това е различна информация. И третата информация е за резултатите. Резултатите идват след няколко години, разбира се, но те трябва също да са ясни. Често повестяваме неща, т.е. какво правим в момента, но възниква въпроса къде са резултатите. Така че трябва да говорим ясно, когато излизаме с комуникационна политика. И смятам, че можем да помечтаем, да имаме по фонд за всяка една цел. Не мисля, че сме готови за нещо такова, но се надявам, че някой ден нещата ще бъдат упростени и ще има един фонд. Нещо друго. Да имаме много ясен инструментариум. Кое съществува по каква причина? А, имаме много резултати по ЕФСИ, но имаше и публична кампания. Надявам се ние да имаме по-добра кампания за оповестяване. Да, много е сложно. Извинете, че продължавам малко заседанието, но виждам какво става в моята страна. Много сложни програми, системи, и се казва, ето този финансира, онзи финансира. Аз, а всъщност парите от Европейския съюз са много по-големи, а другите се опитват и успяват да, да, да се наложат, да, се, да бъдат видими и накрая какво става? Дейността на Европейския съюз остава невидима толкова е сложен достъпа до средствата, защото първо е план, който се спуска от комисията, след това държавата членка създава допълнителни правила, които са сложни, а след това регионите, които трябва да а, приемат и одобрят проектите, също осложняват нещата. Така че мисля, че упростяването първо ще е, така създаде нов по-добър имидж на Европейския съюз, който в момента изглежда като едно чудовище. Ако нямаме повече възражения, 12 април, 12 часа насене на измененията, през май ще гласуваме тук и след това на 12 май водеща комисия. Следващата, следващото заседание 20 Il n'y en a pas. La séance est levée. Merci. Bonne soirée. В, от 20 до 20 часа в Страсбург.